председателят. Добър ден на всички. Готови сме да започнем заседанието си. Семинар, който ще продължи целия следобед, но нека преди да пристъпим към дневния ред, да ви прочета едно писмо, което ми предоставиха преводачите. Ще го прочета от тяхно име. Преводачите желаят да ви уведомят, че е в ход трудов спор – с ръководството на парламента във връзка с наложените им условия на труд. Това излага на риск качеството на услугата следствие от трудовия спор. Ви уведомяваме, че преводът ще бъде преустановен в 18 часа, крайния час по програма. Това е информация от преводачите. Пристъпваме към дневния си ред днес – ще обсъдим много интересни проучвания, които са ви били предоставени. Добре дошли на членовете на нашата комисия, добре дошли и на гостите ни. Предстои да проведем семинар, посветен на данъчното облагане и борбата срещу изпирането на пари, криптовалути, цифровизацията и европейското полугодие. Ще бъдат представени две проучвания, изготвени по поръчка на нашата комисия за криптовалутите и за предизвикателствата, свързани с цифровизацията ще бъдат представени от своите автори. Първото проучване е извършено от професор Хубен, професор в университета в Антверпен. То се занимава с законовия контекст на виртуалните валути и блок веригата, очертава и последиците за финансовите престъпления, изпирането на пари, укриването на данъци, включително и на фона на действащото европейско законодателство. В проучването се поставя акцент върху елементите свързани с основната цел на регулаторите, която е да се гарантира дългосрочна стабилност по линията на общи политики и премахването на измамите и измамните практики. От друга страна, Данъчното облагане на цифровата економика придобива все по-голяма значимост политически и економически на национално равнище, на ниво Европейски съюз и в световен мащаб, тъй като настоящите нормативни разпоредби не отговарят на съвременната реалност. Госпожа Ели Хаджиева, основател и директор на Диалог за Европа, ще ни изложи проучването, което е провела за нашата комисия под заглавие Предизвикателства за данъчното облагане в цифровата економика. Професор Вела, професор в университета в Оксфорд към Центъра за корпоративно данъчно облагане, ще ни представи потенциалните ползи, предизвикателства и рискове, свързани с данъчното облагане и нарушения в него на фона на международни промени и мерки в тази област. И накрая госпожа Валер Мутарлие, директор в Европейската комисия, ще говори за това как данъчното облагане и най-вече борбата срещу агресивното данъчно планиране – са обект на мерки в рамките на европейското полугодие. Въпреки, че е постигнат напредък, щателният анализ на разпоредбите за данъчното облагане и съответните економически показатели показва, че данъчните системи на редица държави членки продължават да са обект на злоупотреба от страна на многонационалните дружества, които извършват агресивно данъчно планиране. Сега ще дам думата на професор Хубен. Имате думата за представенето си за най-много 15 минути. След това ще има възможност за отговор... въпроси и отговори. Имате думата, господин професоре. Благодаря ви за любезното представяне, господин председател. Благодаря и на всички вас за участието ви в днешния семинар, на който ще обсъдим нашите констатации за криптовалутите и блок веригата. Ще се спрем върху законовия контекст и последиците за финансовите престъпления, укриването на данъци и спирането на пари престъпниците все повече използват криптовалутите за незаконни дейности, като изпирането на пари, финансирането на тероризма и укриването на данъци. Ясно е какъв е според някои доклади, размерът на щетите е около 7 милиарда е, долара в световен мащаб. В своето проучване ние се спираме върху използването на криптовалутите за изпиране на пари, финансови престъпления и финансиране на тероризъм. Моят колега ще ви изложи какво точно направихме и как го направихме, а след това ще се спра върху основните ни констатации. Благодаря. Какво направихме всъщност? Разгледахме пазара на криптовалутите, като се опитахме да си отговорим на три основни въпроса. Първо, какво представляват всъщност блок веригите и криптовалутите? Второ, кои са основните действащи лица в рамките на схемите за криптовалути? Анализирахме също така и 10 основни криптовалути с най-високата пазарна капитализация. Опитахме се да си отговорим на въпроса как функционират. След това направихме оценка на нормативната уредба на Европейския съюз за борба срещу изпирането на пари, финансовите престъпления, финансирането на тероризма. Най-вече се спряхме върху четвъртата директива срещу изпирането на пари и предстоящият проект за пета такава директива. Направихме този свой анализ, като си зададохме и редица под въпроси, върху които ще се спра. Първо, зададохме си въпроса дали определението на виртуални валути, така както то се съдържа в петия проект за директива срещу изпирането на пари, е достатъчно. Запитахме се също така дали е достатъчно да се включат в приложното му поле в списъка на задължените субекти само доставчиците на портфели, предлагащи попечителски услуги и борсите за криптовалути. Освен това се запитахме дали тази нормативна уредба е достатъчна, за да се хвърли повече светлина върху пазара на криптовалути. Не би ли трябвало да се вземат предвид и други актове, като например регламента за контрола върху паричните средства? Запитахме се дали не е необходим по-цялостен подход по отношение на изискванията за лицензиране на криптовалутите. Не би ли трябвало също така да се наложи и забрана върху някои аспекти, свързани с криптовалутите? И накрая запитахме се дали би следвало на европейско ниво да се борим срещу финансовите престъпления, изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез използване на криптовалути. Зададохме си също така и въпроса как да се следва да се гледа на криптовалутите в контекста на борбата срещу изпирането на пари и укриването на данъци. Анализът ни се основаваше на проверка на документи. Разгледахме законодателни текстове, текстове съдържащи проекти за политики. Разгледахме също така и редица материали онлайн, отнасящи се до криптовалутите и действащите лица в тази област. Сега предавам щафетата на колегата си. Наистина бе много приятно провеждането на това проучване. Изключително интересна е темата. Основният според нас проблем е свързан с анонимността на действията с криптовалути. Става дума за обвързването на ползвателите на такива валути с самоличността на конкретни лица. Може да има както пълна анонимност в случая, така и псевдоанонимност. Когато има псевдоанонимност, ако положим много усилия, можем да установим кой всъщност е ползвателят. Но някои други криптовалути, като Monero или Dash, са изцяло анонимни, за разлика от биткоин. Тази анонимност не дава възможност за адекватен мониторинг дава възможност също така и за извършването на съмнителни транзакции извън закона. Дава възможност също на престъпни а, организации лесно да се възползват от криптовалутите, за да изпират пари, именно поради анонимността криптовалутите може да доведат и до проблем във връзка с данъчното облагане. Ако данъчната администрация иска да обложи някаква транзакция, то трябва да знае, че тя действително се е състояла. А в условията на анонимност е трудно да се установи това. Действащата европейска нормативна уредба в никакъв случай не допринася за решаването на проблема. Няма разпоредби на европейско равнище за разкриването на самоличността на ползващите криптовалути. Но нещата се променят. Вече бе упомената петата проекто директива срещу изпирането на пари. Тя е на финален етап по приемането си. В тази директива има част, уреждаща виртуалните валути, като се имат предвид криптовалутите. Съдържа се определение на виртуалните валути. Директивата задължава изв... предвижда задължение за проверка на клиентите, както и за докладването на съмнителни транзакции на звената за финансово разузнаване. Получената информация може да бъде използвана от данъчните администрации с цел преследване на укриването на данъци. Нещата се свеждат, независимо от това дали става дума за борба срещу изпирането на пари или срещу укриването на данъци, до разкриването на самоличността на ползвателите. Третият въпрос, на който се опитахме да си отговорим, бе дали определението по петата проектодиректива е достатъчно, за да може да се борим срещу финансовите престъпления, извършвани чрез криптовалути. Сама по себе си дефиницията на криптовалутите в тази пета проекто директива е добра, но криптовалутите са бързо движеща се мишена – затова определението трябва да бъде достатъчно и в бъдеще. Трябва и в бъдеще да, да отговаря на реалността на пазарите. Следващата ни основна констатация. Ако ви погледнем кои са основните действащи лица на пазарите на криптовалути, то ще видим, че повечето от тях не са включени в петата проекто директива за борба срещу изпирането на пари. Когато има сиви зони в борбата срещу финансирането на тероризма, финансовите престъпления и изпирането на пари, има проблема. Има немалко такива по отношение на криптовалутите. Платформите за търгуване, например, са извън приложното поле, поле на директивата извън приложното поле са и доставчиците на електронни портфейли. Включени са само доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги. И това може да се отрази неблагоприятно върху борбата срещу укриването на данъци и изпирането на пари. Затова и според мен трябва да се разшири приложното поле на петата директива. Нека ви дам един пример. Един трафикант на наркотици продава наркотици, срещу което получава пари в брой. Използва тези пари в брой, за да си купи биткоин на електронна платформа. Прави го с помощта на софтуерен портфел, който си е свалил онлайн. И в следствие от това заменя биткоина си срещу друг вид валута на борса за криптовалути. Тази валута пък от своя страна се продава на купувач на платформа за търгуване. В началото на веригата има пари в брой и в края на веригата има пари в брой. И всичко това е извън приложното поле на петата директива срещу изпирането на пари. Тоест извън играта остават финансовата администрация и правоохранителните органи. А що се отнася до анонимността на ползвателите като цяло, то с изключение на доставчиците на портфели, предлагащи попечителски услуги и на борсите на криптовалути, потребителите остават напълно анонимни. По петата директива срещу изпирането на пари се предвижда комисията в следващата си наднационална оценка да предвиди доброволно регистриране на ползвателите. Според нас това не е особено убедително. Ако законодателят наистина иска да се снеме анонимността на ползвателите на криптовалути, за да се пребори по-ефикасно с изпирането на пари, финансовите престъпления и финансирането на тероризма. Според нас трябва да се направи това, което се предлага в оценката на въздействието, а именно да се предвиди задължително регистриране на ползвателите, до определен краен срок. Така ще се разкрие самоличността на повече ползватели. Един такъв подход, разбира се, ще представлява по-голямо вмешателство. За да има съразмерност, това изискване може да подлежи на прак за същественост. Трябва да решим точно на кои ползватели искаме да се разкрие самоличността. Ако се въведе доброволното регистриране, това е все едно да изискаме от някой крадец да си признае кражбата след като я е извършил. Да влезе в някой полицейски участък и доброволно да си го признае. Но един крадец не би направил нещо такова. Онези, които извършват незаконосъобразни действия на тези платформи, няма да се регистрират доброволно. А за някои аспекти, както упомена и Александър, трябва да се предвиди и забрана в добавка към регистрирането на ползвателите. Има някои характеристики, като например по Monero и Dash, две криптовалути, които гарантират пълна анонимност на ползвателите. Възниква тогава въпросът защо действително е необходимо подобно ниво на анонимност. въвеждането на забрана трябва да се отнася до определени аспекти. Забраната не бива да е прекалено обща. Следващият въпрос борбата срещу укриването на данъци, изпирането на пари, финансовите престъпления трябва да се извършва на общо европейско ниво, но още по-добре би било тази борба да се провежда и в световен мащаб, тъй като <clears throat> финансовите престъпления не се спират пред граници. Международното сътрудничество поради това е от изключително голямо значение с оглед успешното прилагане на правилата за борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите престъпления. Би трябвало поради това да има инициатива на ниво g 20 Говоря през цялото време, ако сте забелязали, само за криптовалутите, а заглавието на проучването ни включва и блок веригата. Блок веригата е технология, с помощта на която функционират немалко криптовалути. Тази технология се използва и за други приложения, например в банковия сектор. С нейна помощ се премахват посредниците. Блок веригата не е свързана единствено и само с криптовалутите. Тя има и много други възможности за използване. Не се използва само за укриване на данъци или други финансови престъпления. Може да се използва и за съвсем законни дейности. Затова според нас борбата срещу финансовите престъпления не бива да се съсредоточава върху блок веригата, която е само една технология. Трябва да се съсредоточи върху незаконната употреба на криптовалути. Това бе всичко от мен. Мисля, че ми останаха още 15 секунди. Um, Благодаря ви. Много интересни констатации и заключения. Трябва да ги проучим много внимателно. Ще поговорим и повече за вашето изследване по-нататък. А сега имате възможност да задавате въпроси, като е, разполагаме най-много с 5 минути за един въпрос. Е, първо въпроса, е, отговора и след това евентуално и допълнителен въпрос, но трябва да се вместите в тези 5 минути. Няма при всички положения да над... позволяваме надхвърляне на този регламент от 5 минути за въпрос. Съдокладчика от ЕРП не е тук но затова пък имаме друг е, е, съдокладчик е, и ще започнем с първия въпрос. Аз в качеството си на съдокладчик ще задам първия въпрос. Благодаря ви още веднъж за презентацията. Все пак вие предвиждате възможност за различни забрани на криптовалути особено тези, които предоставят възможност за анонимност. Европейския съюз регулира обаче до голяма степен пазара и пазара е разтревожен. Смятате ли, че можем да насърчим ефективно тези криптовалути, които позволяват все пак някакви стандарти по отношение на транзакциите и могат да се проследят. Освен това, вие говорихте за регламента за борба срещу прането на пари и така нататък. Ако Европейският съюз желая да въведе съществени нови правила във връзка с криптовалутите, ще можем ли по някакъв начин да насърчим, така да се каже, развитието на тези 22 действия, за които стана дума вече? Професоре, имате думата. Да, аз смятам, че става дума за глобален подход. Това е необходимо. В този момент е, все още предстои много работа. Говори се за g е, 20 за групата Егмонт, е, за редица предизвикателства. Става дума на заседанията на тези форуми. Има много места, на които се обсъждат въпросите. От гледна точка на регламентирането предстои много работа и може да се направи много. Вие всъщност вече, така да се каже, предприехте първата стъпка с промените в директивата за прането на пари и то в петата версия на тази директива. И по този начин всъщност се приближавате до реалността на пазара и започвате да следите много отблизо всичко това, което правите. Но и престъпните среди проследяват нашите действия. Става дума за естествено за невероятно голям източник на печалби. И е, всичко това е, ще изиграе една съществена роля и ще допринесе до разпространение е, в глобален мащаб. Това бих могъл да кажа по първия ви въпрос, а сега към по втория въпрос. Вие споменахте е, забраните. Да, е, какви е, биха могли да бъдат действията? Е, на Европейския съюз, е, да кажем най-вече по отношение на е, криптовалутите, които позволяват анонимност. Е, да, е, ние е, все пак изоставаме от технологичното развитие като законодатели. Е, очертава се е, една, един вакуум е, бихме искали да бъдем по-гъвкави, по-бързи, е, да следваме по-отблизо и в, е, на по-кратко разстояние технологичното развитие. Какво бихте ни препоръчали в това отношение? Много труден въпрос и труден отговор. ако е, вие всъщност е, решите е, да следите е, е, е много отблизо нещата, ще е, поставите известни пречки и препятствия пред бизнеса, но времено, ако не сте достатъчно е, стрикни в законодателните си действия, естествено ще отворите широко вратата за престъпниците. Това, което можете да направите е да реагирате на всички варианти на употреба, колкото е възможно по-бързо и по-адекватно, естествено. Това, според мен, е по-добрият подход, отколкото да въвеждате някакви твърде широки дефиниции. Аз не съм привърженик на забраните. Ние, така да се каже, препоръчваме и защитаваме забраните само когато става дума за престъпни интереси, които а, навлизат твърде а, драстично в, а, и нарушават живота на обществото и а, интересите на економиката. Така че ако се опитате да използвате твърде много елементи във вашата регулаторна дейност, е, е възможно на практика да е, се загуби, така да се каже, основното, е, което е в сърцевината на явлението. Може би бихте могли да дадете примери за определени случаи, които действително забраната би могла да бъде ефективно средство за защита. Аз лично съм много предпазлив, когато става дума за забрана. Страхувам се, че това по-скоро ще направи услуга на престъпниците. Благодаря, господин професор. Благодаря и на вашия колега за всичко, което казахте. А сега продължаваме с въпросите. Господин Дидие, е НП. Благодаря, господин председател. Аз съм наясно с диагнозата. Вие обяснихте как стоят нещата с криптовалутата, че те са анонимни и това е силната им страна. Също разбирам, че е необходимо да има една рамка, да има европейско регламентиране, за да не се допусне пране на пари, както и укриване на данъци, финансиране на тероризма и прочее. Но вярвате ли вие, че има възможност да се създаде една регулаторна рамка, която да прекъсне тази логика на анонимността, свързана с криптовалудите. Считате ли, че технологично това е възможно? Например, при регистрирането бихме ли могли да направим така, че да възпрем прането на пари и всички проистичащи от това последици. Благодаря ви. Имате думата за отговор. Благодаря за въпроса ви. Дали вярваме действително в необходимостта от регулаторна рамка? Да, смятаме, че е необходима. Разбира се, трудно е. е става дума за е, анонимност. Вие се опитвате да се справите с нещо, което не виждате. И това прави нещата, естествено, много сложни. Е, когато говорим за регулаторна рамка, всеки може да я види, дори и на тъмно я вижда. Но в случая това е всъщност големия недостатък. Нека да се опитам да обясна нещата. Когато, да кажем, въведете задължителна регистрация на потребителите, на, на използващите криптовалути, вие ще искате е, да знаете какво точно се случва е, и ще се знае какво се случва. Е, лицата ще трябва да се регистрират, докато при криптовалутите става дума за е, в голяма част от случаите, за които говорим, за анонимност. И въпросът е, че лицето в момента е, желая да остане на тъмно и след регистрацията или при регистрацията отново иска да си остане на тъмно. Е, е, много е трудно. Как ще го извадите наяве? Така че. Е, Регулаторната рамка е нещо, към което се стремим, но обаче е, това, което казвам, не означава, че тя е безполезна. Ако е, е, вие нямате регулаторна рамка, не можете да действате. Когато създадете регулаторна рамка, ще можете да действате. Така че става дума за незаконни действия, за използване по незаконен начин. И това може да стане само и да го проследите и да се справите с проблема, само ако имате регулаторна рамка, да кажем, регистрация. Необходим ви е, е естествено инструментариум, необходим ви е персонал, специалисти, администрация и така нататък. Това струва пари. Е, ние е, предлагаме нещо, което е осъществимо, да кажем, задължителна регистрация. Но ето, връщам се отново на забраната. Тук нещата вече се осложняват. Защо? Някои от е, тези е, валути нямат е, посредници компютрите се свързват помежду си и е, как ще се насочите, да кажем, към компютъра, как ще проследите е, тази връзка между два компютъра е, в рамките на едно пространство, което не е регламентирано по никакъв начин. Не. Освен това, операциите не са свързани непременно с лице. Това осложнява още повече процеса. От технологична гледна точка това е предизвикателство. Съгласен съм. Но предизвикателство, пред което трябва да се изправим и да се запитаме какво можем да направим, как да го владеем, да го преодолеем. Необходим е посредник. Необходим ли е? когато става дума за физически е, транзакции е, с е, не криптовалута, тогава имате посредник, това е лице, което можете да видите, с което да се свържете. Да, дали сме в състояние и да намерим всички тези експерти, които са ни необходими, които разполагат с техническите познания, с правните познания, толкова бързо ще ги създадем. Но да, благодаря. Давам думата на следващия колега. Евелин Гепхарт. Невероятно вълнуващо и интересно е това, което казвате. Да, ще ми се е, да се спрем малко повече и на правните възможности, но и на това, което е, сте изследвали. Вие казвате, че независимо от анонимността е, на криптовалутите, ние се нуждаем от тях. Добре, защо все още не мога да се ориентирам добре. За какви цели се използват криптовалутите? Ние четем непрекъснато колко е практично, колко е удобно и така нататък, но не ми е съвсем ясно за какво се използват. И освен това, новата политика по отношение на попечителите, какво, как ще се развият в това отношение нещата? Благодаря. Професор Рубен, имате думата. Thank you for uh, your questions. Благодаря за въпросите ви. Дали сме изследвали всъщност необходимостта от криптовалути? Ще се опитам да бъда съвсем прагматичен. Е, нямаме нужда от такова изследване, защото те вече са е, е, пред нас. На лице са тези криптовалути, те са открити и хората в банките на практика се опитват да работят. Нямат нужда от посредници, нямат нужда дори и от някакви правителствени гаранции или нещо друго. Не става дума само за е, биткоин и за много други криптовалути. Когато слушате е, специалистите, е, които са на борсата, на пазара, Те казват, че е, големите иновации е, всъщност е, не са свързани непременно с криптовалутите. Може би е, криптовалутите са само прототипа, модела, но когато е, става дума за бизнеса, то, тогава всъщност самата технология, блоковата верига като и блок верижната технология е истинско истинската новост. Ето това е иновацията, казват специалистият. Е, Крипто, криптофичерсите всъщност все още не са с неясно бъдеще. Дали ще се задържат, дали ще останат и след 10 години, това все още не знаем. Но блокверижната технология е на лице и тя е на разположение и на престъпниците. Вторият ви въпрос – вие питате всъщност как бихме могли да подобрим действащата регулаторна рамка. Да, в момента рамката изглежда така. Имате директивата за пране на пари 5 аз все пак говоря за четвъртата версия на директивата, но и е, междувременно вече разполагаме и с пета версия. На европейско равнище имаме директива за обмен е, на данъчна информация. Вие не можете обаче да е, разменяте информация, която не разполагате с тази информация. А тази информация липсва, всичко е на тъмно. В това отношение ще трябва да се подобри регулаторната рамка е, и затова е необходимо именно да се преработи е, директивата и в петата версия вече това е включено. Включили сте в приложното поле и криптовалутите. как точно ще използвате, е, да кажем, услугите, които се извършват между две лица, които са обаче в тъмната мрежа, в Dark е, Network е, и е, как ще ги откриете за целите на данъчното облагане, например. Да. Може ли да се подобри положението? Отговорът е да. Има играчи, които всъщност не, към които не сте се прицелили все още когато оперирате чрез е, е, верига за, е, платформа за електронна търговия, имате такива случаи. Да кажем, срещате някой тук в бара в Брюксел, с който се влизате в контакти, той ви каза, можете да си купите биткоинс да, но в крайна сметка не става дума за някаква целенасочена размяна на биткоинс. Тук всъщност като че ли е най-голямата капитализация, най-високият степен на капитализация на пазара при биткоин. Но не можете да ги проследите тези транзакции, тъй като биткоин и борсовите операции, така да се каже, не са включени в приложното поле на а, 5. а да съберете е, данните за тези криптовалути, е, така наречения майнинг, е, все още не е включен в приложното поле. И бизнеса в, платформата на е, майнинг е една много сериозна дейност да кажем, между Европа и Китай се водят е, такива е, контакти и транзакции и имате е, много активни участници от престъпните среди. Благодаря. Екаре. Имаме ли представител на Екаре? Това е по списък. А сега преминаваме към Алде. Вовкан Кинц има думата. Благодаря. Трябва да кажа, че съм шокиран. 7 милиарда казахте, че надхвърлят щетите. Повече от 7 милиарда наистина. Това е невероятно голяма сума. Каквато и да е, технологичната, каквото и да е технологичното обновяване, ние естествено винаги ще бъдем малко по-назад. Въпросът е какво да направим спомня, че съм чел в изминалите, може би, 6 месеца, че САЩ се опита да въведе забрана на криптовалутите, най-вече на анонимните, защото се плащат от анонимността на тези операции и транзакции. Но вие казвате, не бива да се е, да тръгваме по този път. Да, добре. Дори да не се използват е, тези анонимни криптовалути за престъпни цели, то е, все пак си остава една незаконна дейност централните банки може би е, ще е, направят тази стъпка. Някои от тях вече премислят тази възможност за забраната. И още нещо. А, щетите а, са свързани и най-вече с това, че се подкопава доверието към Европейския съюз като цяло и към централните банки и системата на централните банки. Хората а, е, още по-малко вярват на нашата система, включително и на а, е, централните банки. И тогава а, е, цялото ни мащабно начинание, наречено Европейски съюз, просто се поставя под въпрос. На централни банки, технологии и така нататък. Е, е, всичко това е, ще бъде подкопано. И това е един огромен риск за обществото, много повече отколкото монетарното измерение на щетите. И още нещо бих искал да кажа на трето място. Много силни колебания има в курса на биткоин, да кажем. Един ден много ниско, след това изведнъж скача нагоре и така нататък. Въпросът ми е, има ли възможности да проучим тази флуктуация? Става дума за спекулативни движения, които могат да се използват естествено за спекулативни цели. Не можем ли по някакъв начин да обесърчим, така да се каже, любителите на тези валути да ги използват? Благодаря. Господин професор, имате думата. Благодаря и на вас за вашите въпроси. Да, разбирам много добре. Нека да се върнем на първата точка забрана на криптовалутите. На първия ви въпрос. Какво може да се постигне? Таксономията показа, че можете да въведете забрана в случая, в който има някой човек или институция, който е направил нещо, да. А в, е, имате различни е, е, така, парични единици, имате различни фичърси и така нататък. И е, физически е, налични характеристики. Е, централните банки и техните размисли относно забраната е, от 2015 година да нещата от най-вече по отношение на Белгия, да, Националната централна банка не мисли точно за забрана, но следи процесите и ние пък следим всичко това, което а, е, там се мисли и се прави а, е, в това отношение. А, е, те раз... естествено мислят и за забрана, но в крайна сметка се отказаха от тези мисли. А, можете ли да забраните, да кажем, а, кеш транзакциите? А, дори и това Имаше някакви такива опити и планове, но дори и това не може да, напълно да се забрани. И по същия начин е, стоят нещата и по отношение на криптовалутите. Добре, и имате е, определена сума кеш, която можете да пренесете и през границата. Има някакви ограничения, но там става дума за нещо видимо, нещо материално. Е, когато знаете, че се прехвърля тази сума кеш е, в физическото и измерение, то тогава вие можете да проследите нещата, но когато става дума за нещо виртуално, трудно ще го проследите. А, как стоят нещата в момента? Сега вече преминавам към втория ви въпрос. Във всяка директива естествено е, може да бъде съществена. Например, е, регламента за проспектите, за ценните книжа и е, можеше да се прилага естествено тази, е, този регламент, е, но имате и Мифин, е, е, да, отново е, правен акт за определен финансов инструмент – може би лицензирането е, би е, могло да бъде изходът от тази ситуация. При всички положения ние вече разполагаме с някаква е, рамка. Но ако създадете специална рамка за криптовалутите, няма да успеете да направите нищо, защото криптовалутата се измъква и Централната банка на Европейския съюз, ЕЦБ е и е, Европейския банков орган са мислили вече по тези въпроси за е, някакъв подход, свързан с лицензиране на, да кажем, банките. Може би това би било някаква възможна опция. И ако искате да се спрете и на защитата на инвеститорите, тогава ще обхванете нещата вече в по-големи мащаби, ще имате по-широка картина. ще трябва да въведете някакви изисквания за директори, за е, съдружници, собственици на дялове и така нататък. Става една доста разгърната рамка. Благодаря, господин професоре. Дънута Ясловицка е, е записана в моя списък. Имате ли въпрос все още? Не, е, вече не. Въпросът отпадна и така. Спонтанни изказвания. Кой е следващият оратор? А, а, госпожа Чио, Да, благодаря. Не знаех, че и тук има е, процедура на спонтанни изказвания. Благодаря много за вашата презентация. Благодаря за възможността да поговорим по това голямо предизвикателство. Става дума за нова сфера е, и е, всички се питаме какво трябва да направим. И регулаторите, и правителствата. Франция, Германия вече предприеха някакви конкретни мерки – Ние би трябвало, може би, да погледнем и е, положителната страна, как технологиите могат да се използват за нещо хубаво. Е, да кажем, от гледна точка на данъчната администрация, да се обхванат, е, така да се каже, технологичните новости в процеса на данъчно облагане. Не става дума само за криптовалути и за блокверижни технологии, но и за изкуствен интелект и така нататък. Всичко това естествено би трябвало да бъде съобразено в новото ни законодателство. Ние желаем да защитим естествено данъчната ни система и същевременно не искаме да се изолираме от иновациите. Въпросът е дали китайският модел е, така да се каже, достоен за подражание и тук в Европейския съюз? Какви са възможните стъпки? Какво може да се направи? И блоковите вериги. Как се свързват нещата и какво е взаимоотношението с БВП? Бяха поставени много въпроси. Имате думата за отговори. Това са много интересни въпроси, които бяха изключени от обхвата на нашето първоначално изказване. Аз ще ви дам писмен отговор на някой от тях. Едно от нещата, на които искам да наблегна, е, че ние имаме общо разбиране, що се отнася до технологията. Ние трябва да я оставим на страна. Единственото, което трябва да направим е да се занимаете с случаите на незаконно използване, защото криптовалутите не са самата технология. Те използват обаче технология, която има по-широко приложение. Например, технологията за блок веригите. И така те използват тази технология, за да имат тези споделени счетоводни книги и регистри. Затова ние трябва да оставим технологията на мира. Тя трябва да оцеле, трябва да продължи да се обновява и трябва да насочи вниманието си върху незаконните случаи. В началото на моето изказване аз казах, че ние живеем в един невероятен свят и ако видим някои от валутите, те са много трудни за разбиране по какъв начин функционират, какви са основните им характеристики. И понякога е трудно да разграничим технологията от самата а, криптовалута. Александър знае тези неща по-добре от мен. Итериум, например, е технолога, технология, платформа а, за интелигентни договори. И валутата, която се използва, е друга, но Етериум също се търгува отделно. Тоест, е, технологията в известен смисъл също е, е валута. Ето защо нещата са толкова сложни. Аз цитирах един конкретен случай като иллюстрация, за да покажа, че нещата не са толкова черно-бели. Ние не правим анализ на вътрешната правна уредба. Изследването ни е вече близо 19 страници, но ние сме изключили този въпрос и акцентът на нашето проучване беше рамката на равнище Европейския съюз. Аз не съм запознат с китайската уредба, но зная, че те обмислят, дори са наложили в известен смисъл забрана на криптовалутите. Трябва да разгледаме по-отблизо въпроса за блока веригите и регламента за защита на данните. Банката за международни разплащания през 2017 година излезе с доклад за криптовалути, които са имитирани от централните банки. Тоест, те също обръщат внимание на този въпрос, търсят възможности да използват технологията за споделени четоводни книги в по-широк мащаб. Но всичко към момента е на етап изследвания. Благодаря и на двамата. Някои от въпросите на Нина Гил би било добре да им отговорите писменно на по-късен етап, тъй като би било полезно независимо, че те са извън обхвата на вашето проучване. От НП сега господин Дедие има думата. Благодаря, господин председател, за да продължим дискусията относно възможността за забрана на криптовалутите. Те знаят, че това е утопия, въпреки че е желателно, тъй като философски поглеждането е, има действително някои злоупотреби, но това означава, че не винаги трябва да се налага забрана, по-скоро трябва добре да се регулира. Ние, колегите тук, депутати, имаме някои затруднения, свързани с прилагането. Това е една система, която е анонимна, която е невидима, която е нематериална и това я прави толкова сложна. За това регламентирането на нещо невидимо е на практика невъзможно. Въпреки, че господин професор, вие се опитахте да изясните нещо толкова сложно, вие посочихте току-що и съществуването на посредници. Предвидено е да има служители за защита на данните в общият регламент за защита на данните на Европейския съюз. Няма ли възможности да се обмисли също въвеждането на такава длъжност на физическо лице, което да следи криптовалутите, въпреки че те са невидими, анонимни, неуловими но да се намери нещо по-рационално, свързано с тази система. Не знае дали нещо от тези неща, които споменах, са възможни или не. Благодаря ви, професор Хубна. Имате думата за отговор. Благодаря ви за допълнителните въпроси, които поставихте. По първият, напълно съм съгласен, че не трябва да налагаме забрана, а трябва да регулираме ако забраним нещо, то трябва да бъде много фокусирано, много конкретно. Не можем изобщо да забраним криптовалутите, но ако желаем, можем да наложим забрана за конкретни характеристики, което да, което да ограничи пространството за действие на престъпниците. Но първият вариант би трябвало да бъде преди всичко да регламентираме нещата. Имаме рамка в Европейския съюз срещу изпирането на пари. Може би това, което предлага Европейския банков орган е нещо, което е приложимо, а именно въвеждането на изисквания за лицензиране. Относно посредниците, това не е наивен въпрос, съвсем не. Това е един от вариантите, който можем да обмислим когато няма лице, към което да се обърнем, трябва да създадем такова. Не можем да сме активни на пазара на криптовалути, ако нямаме служител, който се занимава с криптовалутите. Това може да е изискване, което да наложите. И ако видите, че на пазара се случва нещо и няма отговорно лице, към което да се обърнете, този бизнес трябва да бъде забранен. Вие говорихте за рационализиране. Е, ние извършихме таксономия на различните валути. Виждаме, че някои от тези валути са дигитални. Има само компютри на среща, но има и други, като Картано, мисля, има хора, които се занимават с тези неща. Те могат да бъдат идентифицирани. Има много организации, които стоят зад тази валута, които я имитират. И в този случай е много лесно. Но, разбира се, това сигурно няма да бъдат валутите, с които ще се злоупотребява, а ще се използват по-скоро не толкова рационализирани валути, по-трудно уловими валути. Мисля, че това е въпрос, който се струва да загледаме, разгледаме по-подробно дали да не се въведе такъв посредник. Благодаря ви. Благодаря. Това отговори в известен смисъл и на въпроса за стандартите на Европейския съюз. Нил Сторвалд има думата. Благодаря ви. Сега съм още по-объркан, отколкото когато влязах в залата. Да, ние също сме толкова объркани. Преди няколко дни имаше в Financial Times публикация, свързана с това и Лондонското Сити се опитва да реши по какъв начин да се справи с този криптобизнес. Когато ви слушах, вие казахте, трябва да се знае на място какво става но всъщност ние нямаме такова място, няма такова място, което да установим, защото вероятно е, а, всичко това е в облак. А как да определим къде се намира този облак? Това сигурно ще е доста проблематично. Юрисдикциите се нуждаят от място. Място, където имат юрисдикция, където се вземат решения – Мисля, че сега ние разглеждаме нещо, което е извън обичайното ни схващане за юрисдикция, което осложнява много нещата, но е много интересно. Благодаря ви. Професоре, имате думата. Аз мога само да се съглася с казаното от вас. Много е трудно да се следи случващото се, защото всичко е извън материалния свят в голяма степен, но все пак трябва да направим нещо, за да го разберем, защото то се случва, то се използва. Ние не можем просто да кажем, че това става извън нормалните юрисдикции. Трудно е, затова няма да правим нищо. Не, ние трябва да направим нещо. Да, действително, това не е физически налично, но трябва да се направи нещо. Аз не съм специалист, но съм доста убеден, че техническите експерти ще могат да намерят някакво решение. Например, с биткоин ще ви дам този пример. Биткоин беше представен като анонимна валута. Тогава някои изследователи от Масачусетският технологичен институт успяха чрез блок веригата да включат някои неща, да ги свържат да свържат биткоин с лице, което може да бъде идентифицирано. Ние първоначално четахме, че това е цяло анонимно. Сега обаче има начин да се установи самоличност. Да, сложно е. Изисква доста ноу-хау. Това не може да бъде един общо популярен подход, защото е доста скъпо струващ, но трябва да излезем с нещо друго. Така че аз съм оптимист в това отношение. Считам, че е осъществимо. Но аз няма да съм човека, който ще се занимава с тези технически аспекти, но има специалисти, които могат да го направят. Вие казахте, че юрисдикциите се нуждаят от място. Това е така докато крипто светът не познава граници. Ето защо решение на европейско ниво е по-добро, отколкото национално ниво. Това, което имам предвид, че на международно, на глобално ниво би се постигнал най-добър резултат. Ето защо би било добре, ако се предприема действия в глобален мащаб. Това ще бъде реален принос. И така последният въпрос и коментар Луи Мишел. Най-напред имам един въпрос. Как комисията се сътрудничи с Европол и Интерпол, за да управлява по-добре блокчейн, където няма посредници? И втори ми въпрос е от по-политическо естество, но е важен. Няма ли да бъде по-сигурно виртуалните валути да станат официални, да бъдат поставени под централен политически контрол. Това ще опрести нещата, ще могат да бъдат проследявани по-добре. И последният ми въпрос – докъде сме стигнали с проекта Титаниум за 5 милиона евро се финансира от Европейския съюз, свързано с откриването на съмнителни транзакции, които се използват за финансиране на тероризъм, за изпиране на пари и прочие. Това са моите простички въпроси. Благодаря ви, професор Хюбнен. Имате думата за отговор на последните въпроси. Да, въпросите бяха много ясни, но трудни. Позволете ми да се върна към два от тях в писмен вик на по-късен етап как се използва блокчейн, може ли да се използва като откуп или не. Ние искаме нещата да излязат на светло. Така че може да се помисли по такъв вариант но ние не знаем защо се появиха тези криптовалути. отговорът е, че те са резултат от недоверието на хората към правителствата и техния контрол, недоверие към централните банки. Така че е възможно да има регулаторни възможности, но това ще е в ущърп на цялата философия, която е в основата на криптовалутите което означава голяма част от тях да бъдат унищожени, но позволете ми да помисля допълнително по тези въпроси и да ви отговоря на по-късен етап. Благодаря на професор Кубнер, както и за колегата му. Надявам се, че вие ще отговорите в писмен вид на някои от въпросите, които бяха повдигнати по време на днешната ни среща. Благодаря ви отново. Сега можем да преминем към втората част от днешното ни изслушване за влиянието на цифровизацията върху международните данъчни въпроси, какви са предизвикателствата и решенията. В този панел участва госпожи Ели Хаджиева, която е основател и директор на Диалог за Европа. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми евродепутати, уважаеми колеги, колегите преди мен се спряха на някои от е, основните аспекти на цифровата економика. Те обаче създават и много данъчни предизвикателства. Цифровата економика се разширява бързо, засяга цялата економика, това са цифрови стоки, които са много мобилни. Не е необходимо да има физическо присъствие в държавата, където се предлагат. Разчита се на участието на потребителите, на съдържание, което се генерира от потребителите. Така че нещата се променят бързо. В моето изследване аз опитах да категоризирам нещата, сега обаче след две години трябва отново а, да ги категоризирам Например, компании като Амазон имат най-различни функции. Те бъдат пазар, те могат да бъдат и традиционни като бизнес сред своите складове и прочие. Традиционните индустрии са силно цифровизирани. Например, автономното автономните автомобили. И така стигаме до въпроса за създаването на стойност. Много трудно е да се дефинира дали данните създават ценност, дали заложените данни създават такава стойност или алгоритмите, свързани с тях, и дали е възможно да се установи по какъв начин нематериалните активи създават стойност и къде точно става това. Има хора, които се съмняват в този процес на действително създаване на стойност. И така стигаме до мерките, предприяти от ОИСР, и така наречените 15 БЕПС мерки за намаляване на данъчната основа и прехвърлянето на печалба. Някои от влиянията на мерките по БЕПС вече се наблюдават. Например, IP режимите са свързани с научно-изследователска и развойна дейност, също някои от въпросите свързани с трансферното ценообразуване. тези действия обаче са сравнително нови, затова е трудно да се оценят на този етап. Постига се бавен напредък в най-важните действия, свързани с цифровизацията. Няма консенсус, например, за действие 7, което е свързано с местата на стопанска дейност, както и трансферното ценообразуване, което зависи от местното законодателство, затова е трудно да се установи какъв е напредък в това отношение. Но данъчните администрации сега а, са по-подготвени да определят а, а, кога а, става дума за дейност, свързана с а, Преместването на печалба, прехвърлянето на печалба от многонационалните компании. Има също постигнат напредък по трето действие в САЩ, в Чили, в Колумбия и на други места има примери Прилага се все повече принципа на облагане в държавата по местоназначение. И това доведе до економии от 3 милиарда евро. Има примери в Италия, Унгария, Франция, Обединеното кралство. В Унгария има данък върху рекламата. Така че има подобни тенденции в САЩ. Те има данък, свързан с намаляването на данъчната основа, основа и борба срещу злоупотребите. В Индия има налог, свързан с изискването за стабилна връзка, както и за компенсаторни за компенсации. Но всичко това може да доведе до по-голяма тежест за потребителите, също до свръхоблагане, до увеличаване на административните разходи. ОИСР предупреждава за дизайна на тези мерки, които трябва да са в съответствие с международното право, с основните свободи в Европейския съюз и прочие. Освен това, те трябва да са насочени към най-високия риск. Това са билзнет моделите за участието на потребителите и прочие. Европейският съюз очевидно следва тази тенденция. Неговите директиви от 21 март Води се дебат за справедливо данъчно облагане. Тъй като за сега има а, доста разлики, което създава проблеми. Има краткосрочни мерки, които се предприемат а, като данъка върху цифровите услуги. Другата мерка е по-дългосрочна и тя е свързана с цифровите места на стопанска дейност и с разпределянето на печалбата. Всичко е в съответствие с препоръките на ОСР. Целта е да се обърне внимание на дружествата, които съставляват най-висок БЕПС риск. Преди съобщението на комисията, парламентът гласува въвеждането на цифрово място на стопанска дейност в рамките на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Това може да бъде като допълнение към ОКОКД. Самата обща консолидирана основа създава проблем. В някои държави членки има по-високи данъчни ставки, в други по-низки. Хармонизирането на данъците е желателно в дългосрочна перспектива, за да не се допусне конкуренция за най-низко облагане, но има разлики между големите държави членки, както и с нивото на технологии, които се използват в държавите членки. Има и някои технически проблеми, свързани с предложението на Европейската комисия. Има различни бизнес линии на цифровите компании, затова е трудно да се приложат еднообразни мерки, тъй като индустрията е толкова многообразна. Традиционните индустрии понякога също могат да пострадат от тези политики. Има доста безпокойства, свързани с малките дружества. Защото се търси някаква справедливост, защото иначе може да има по-висока тежест за малките и средни предприятия. Така че трябва да се държи сметка и за по-дребните посредници, които предлагат онлайн. Има и логистични проблеми идентифицирането на местоположението на ползвателя. Може също да има проблеми и с злоупотреба, свързана с наблюдението, с фалшиви идентичности, с ботове. Затова е необходимо да се въведе нов софтуер но това ще бъде допълнителна тежест за дружествата. Разбира се, има разлики между, компани... между държавите в Европейския съюз. Някои въвеждат налог върху общите печалби. Франция, Австрия, България са за подобни мерки, но Швеция, Дания Ирландия, Люксембург и други са против. Затова ще е трудно да се постигне консенсус, като се има предвид, че се изисква гласуване с пълно мнозинство. През последните няколко седмици в Германия се забелязва също доста различна позиция. Има опасение, че ще се стигне до ответни мерки от САЩ. Виждаме какво стана с въвеждането на мита за алуминия и стоманата. и трябва да помислим дали ще пострада европейския износ, ако се предприемат ответни мерки. Позицията на САЩ в това отношение е важна тъй като тя не иска да насочва стрелите си конкретно към цифровите компании. Многонационалните компании вече променят своята структура. През декември 2017 бяха въведени нови данъчни закони в САЩ, така че няма да се налага допълнителни реформи. Важно е да се отбележи, че данъчните ставки в САЩ бяха намалени на 21% през 2017 година. Данъчната реформа също репатрира печалбите на чуждестранни компании с поне 10% американско участие. Тези промени в САЩ означава, че се създава стойност в тяхната страна и те искат да се облагат там. Разбира се, не всички държави подкрепят това виждане. Има различни мнения в рамките на ОСР включително и 113 държави работят за, цифрово данъчно, за данъчно облагане на цифровите услуги. Някои считат, че прилагането на 15-те мерки по БЕПС могат да решат проблемите. Някои са за това да се отиде по-надалече от БЕПС, без да се ограничава цифровата економика. Има и трета група, която е за конкретни целеви мерки, като се има предвид, че цифровизацията създава проблеми за съществуващата данъчна система. Трябва да видим какви нови, как се отразяват и новите технологии, като блок, веригите, интернета на нещата, економиката на споделянето и прочее. Трябва обаче да внимаваме с предприемането на едностранни действия, тъй като те могат да подкопаят международните усилия в рамките на ОСР, Г20 и други международни платформи. Не бива също и да се допуска а, предизвикването на търговска война. Трябва да има предвид, е, че е необходимо да има растеж и технологически напредък в Европейския съюз. Надяваме се да се постигне консенсус до 2020 година. Трябва да се намери едно холистично глобално решение. Това би бил идеалният вариант. Благодаря ти, Ели. Сега можем да преминем към вторият оратор, господин е, Джон Велър, който е професор от е, Оксфордския университет е, от е, Департамента за облагане на дружествата. Thank you very much. Um, so I hope you can... Благодаря ви. Надявам се, че виждате слайдовете. Ели много ясно изложи контекста. Какво мога да направя аз на свой ред? Мога да ви представям проблемите на ниво политика и да очертаям възможностите за действие и това, което не бива да предприемаме. В момента системата на данъчно облагане и в световен мащаб се намира на много важен кръстопът. Okay. So we're at a really important Намираме се на много важен кръстопът поради следната причина. Както току-що упомена и Ели, в някои държави се проявява воля за реформи, но има много голямо разминаване в вижданията им за естеството на реформите. Тези виждания могат да бъдат разделени на три групи. Първата група страни смятат, че трябва да има промяна, но че тя трябва да е само целенасочена – Тоест, според тях промените трябва да са насочени само към някои цифрови дружества. Втората група страни също смятат, че са необходими промени, но че трябва да се промени цялата система на данъчно облагане. Тоест, че промените не бива да се свеждат само до цифровите дружества. Трябва да засегнат цялата данъчна система. Третата група страни не смятат, че са необходими значителни промени. Според тях вече е била реформирана из основи световната данъчна система. Проведени са най-мащабните реформи от последните 200 години насам по линия на проекта БЕПС. Намираме се на много важен кръстопът, тъй като не се знае коя от тези три групи държави ще наделее. Според мен предложенията на комисията съвпадат с вижданията на първата група държави. Става дума за целенасочени реформи, които се отнасят до високо цифровизирани стопански субекти. Някои от държавите членки също са за такива мерки. Вижданията на Европейския парламент пък съвпадат с вижданията на втората група държави. Според Европейския парламент промените трябва да засегнат цялата данъчна система, да не се отнасят само до цифровата економика. Аз също съм на това мнение. Цифровизацията, според мен, ни предоставя чудесна възможност в момента да променим цялата система. Надявам се, че ще се възползваме от тази възможност тук ще видите един цитат. Това е цитат от междинния доклад на ОИСР от март тази година. Той отразява виждането на втората група държави и моето виждане продължаващата цифрова трансформация на економиката ни в по-общ план, тенденциите свързани с глобализацията представляват предизвикателства с оглед ефективността на действащата международна рамка за данъчно облагане на печалбите на стопанските субекти. Не бива да мислим за цифровата економика, т.е. а за цифровизацията на цялата економическа система. Цялата економическа система се цифровизира, поради което не би трябвало да има промени само при данъчното облагане на високо цифровизираните стопански субекти. Освен това, проблемите, които очертава втората група държави, са свързани не само с цифровизацията на економиката, но и с тенденции, проистичащи от глобализацията. Както вече казах, моите виждания съвпадат с вижданията на тази втора група държави. Мисля, че трябва да се реформира цялата система. Не бива да се реформират само цифровите дружества. Ако ще се провеждат реформи, то какви да са те? Добра отправна точка за размисли по този въпрос е да се запитаме каква е първопричината за проблема, пораждащ необходимостта от реформи. Ако установим каква е първопричината за проблема, то може би ще имаме и повече възможности за реформи. Според мен цифровизацията не води до нови проблеми в рамките на съществуващата система. По-скоро задълбочава вече съществуващи проблеми. И то ги задълбочава много. Защо защото протича процес на интернационализация. В резултат от цифровизацията за дружествата вече е по-лесно да извършват дейност във всички държави по света. Те имат притежатели на дялове в целия свят. Освен това, могат да разпръснат по света и различни аспекти, свързани с рекламната и производствената им дейност. Могат да имат и потребители на своите продукти по целия свят. Това е една от основните последици от цифровизацията, от която проистичат и редица проблеми, върху които ще се спра по-нататък. Тези проблеми, според мен, се дължат на един основен фактор, а именно, че в рамките на настоящата система облагаме с данъци дружествата там, където са разположени мобилните им фактори – облагаме ги с данъци там, където са регистрирани или където са регистрирани като данъчно задължени субекти, там, където притежават интелектуална собственост или където са разположени производствените им мощности. Всичко това са така наречените мобилни фактори. Това данъчно облагане поражда някои проблеми. Не работи устройството, според мен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 Може би ще трябва да се премести курсора, за да мога да използвам това устройство. Ah, no, I'm... Okay, can you, ju- can you just upload the whole slide? No, forward. Може ли да качите целия слайд? Нека се върнем един слайд назад. Just the, the next slide, button full. Maybe it's, it's easier. Следващия слайд, ако обичате, но целия. Може би така ще е по-лесно. Съжалявам. Да, перфектно. Окей. Чудесно. Какво исках да кажа? Исках да кажа, че Настоящата система е изправена пред редица проблеми вече от години, които цифровизацията просто е задълбочила. Тези проблеми отчасти се дължат на факта, че по действащата система облагаме с данъци дружествата там, където са разположени така наречените мобилни фактори. Това води до три проблема. Единият от тях е изместването на печалби. Тъй като облагаме с данъци дружествата там, където се намират мобилните им фактори, те могат да ги придвижват от държ... юрисдикции с висока данъчна ставка към юрисдикции с ниска данъчна ставка. Това въжи за интелектуалната собственост. Този проблем беше на лице и преди, но се влуши в хода на цифровизацията. Можем да си представим какво е значението на интелектуалната собственост за цифровите дружества. Тъй като облагаме дружествата с данъци там, където са мобилните им фактори, те изместват дейността си към юрисдикции с ниски данъчни ставки. Производствените мощности и други не са толкова мобилни като интелектуалната собственост, но и там има известна степен на мобилност. Можете да решите дали фабриката ви да е в Германия или в Полша, например. Този проблем се влуши в хода на цифровизацията, тъй като благодарение на цифровизацията е по-лесно да се оперира в много страни едновременно. Вторият проблем проистича от първия, тъй като в рамките на настоящата система се стимулират дружествата да прехвърлят печалбите си към юрисдикции с ниска данъчна ставка, както и да прехвърлят реалната си стопанска дейност към такива юрисдикции. Отделните държави понижават данъчните си ставки, за да привличат реална стопанска дейност и да привличат печалби. Това излага в дългосрочен план на риск жизнеспособността на цялата система. Какъв е резултатът от този натиск в посока конкуренция? Резултатът е понижаване, надпревара за понижаване на данъчните ставки за дружествата с течение на годините. Тук ясно е очертана тази тенденция. Тъмносинята крива е средната непретеглена стойност, а другата крива е претеглената средна стойност. Виждате, че има ясна тенденция в посока спад. Натискът за конкуренция води до намаляване на данъчните ставки. Този проблем се задълбочи в резултат от цифровизацията. За нас това трябва да е повод за тревога. Освен ако няма някакви добри основания да се сложи край на тази тенденция, то това, което виждате на тази графика, означава, че системата в дългосрочен план не е жизнеспособна. Цифровизацията според мен не поражда нови проблеми, просто задълбочава вече съществуващите такива. Какво трябва да е решението? Ако една от основните причини за проблемите с настоящата система е, че държ... дружествата се облагат там, където са разположени мобилните им фактори, то очевидната реакция би била да се облагат дружествата с данъци там, където са разположени не мобилните им, фиксираните им фактори, върху които те нямат контрол. Тези фактори не могат да бъдат измествани по дефиниция. Какви са възможностите? Може да се облага с данъци там, където са разположени потребителите или притежателите на дялове в дружествата, т.е. да се облага по принципа на страната по местоназначение. Нека се спра върху този принцип на облагане в страната по местоназначение. Може да се решат с него и трите проблема, но зависи от това как ще се приложи този принцип. Ако приложим този принцип, това не означава, че ще преодолеем всички трудности и ще се справим с всички проблеми, но ще имаме по-малко проблеми в дългосрочен план. Особено като се има предвид, че явно настоящата система не е жизнеспособна в дългосрочен план. Облагането по принципа на местоназначението бе проблематично преди няколко години, но сега вече не е. В предложението на комисията се съдържат няколко подобни елемента. Проблемът е, че този принцип просто се нанажда към действащия по настоящем принцип. Към момента облагаме на принципа на облагането на източника и на регистрацията като данъчно задължен субект. И към този принцип се добавя просто принципът на облагане по местоназначение. Вместо да подхождаме по този начин, трябва да преминем към система, в която последователно се прилага принципът на облагане по местоназначение. Има няколко възможности за това. За прехода към система, основаваща се изцяло на местоназначението. Може би това е един краен подход. Възможно е също така да се облагат и паричните потоци на принципа на местоназначението. Може също така да има и разпределение по формула на базата на продажбите. Но ако тези два варианта са политически неприемливи, то има и други варианти, които последователно ни отвеждат към облагането по принципа на местоназначението. Тук виждате съответните научни публикации, в които има такова предложение. Какво се цели в случая? Целта е някои от облагаемите печалби да се прехвърлят към държавите, където се извършва рутинната дейност и останалата част да се облага по принципа на местоназначението. Така определен дял от данъчните приходи ще се падне на държавите, където се извършва рутинно дейността, но ще се заложи най-вече на местоназначението. Към момента, ако държавите са склонни да облагат рутинните дейности, печалбите от рутинни дейности, например производствените, то има проблем с това къде отиват останалите печалби. В миналото останалите печалби, останалите дейности се прехвърляха към данъчни обежища. Затова нека използваме настоящата система. Нека у нези държави, където се извършват рутинни дейности, да могат да облагат тези рутинни печалби, а останалите печалби не бива да може да се прехвърлят към данъчни обежища. Трябва да може да се разпределят между страните по местоназначение. В крайна сметка, ако се приложи един такъв подход, ще има и печеливши и губещи, тъй като ще се преразпределят правата за данъчно облагане. Но, като се има предвид, че настоящата система в дългосрочен план не е жизноспособна, вероятно ще сме принудени да приложим това решение. Няма да можем да избираме. А мисля, че настоящата система не е жизнеспособна в дългосрочен план, тъй като цифровизацията само обостря проблемите, свързани с нея. Благодаря ви, господин Вела. Сега думата ще имат колегите за въпроси първи ще може да зададе въпрос с докладчика. Това съм аз. Имам въпроси и към двама ви. Първо към професор Вела. Трябва да разбера какви са възможностите за тази реформирана данъчна система. Може ли да дадете конкретен пример? Какво би означавало въвеждането на една такава система за Facebook или Apple? Как ще се прилага тази система към подобни цифрови дружества? Освен това, опоменахте и нещо много важно, именно продължаващия натиск за понижаване на данъчните ставки за облагане с корпоративен данък. Ако се въведе данък върху реалния приход в Европа, ще има ли въз така възможност за държавите членки да се справят с това понижаване постоянно на корпоративните данъчни ставки. Ще отговоря на втория ви въпрос, защото той е по-лесен. Въпросът е политически. Ще приемат ли държавите членки въвеждането на една такава система? Не мисля, че ще проявят воля за нещо такова. Ако държавите членки приемат една такава система, то какво ще се случи, ако към тях не се присъединят други държави? Тогава реалната стопанска дейност ще се прехвърли от държави членки към други държави. Ако има For, you know, final... обща база то това може да ни отведе към системата, основана на местоназначението, която поддържате вие. Така държавите членки ще имат повече време. Няма да говорят за това дали идеята е добра или не. Не мисля, че през идните 5 години ще се срине системата на корпоративно данъчно облагане – не знам колко време ще е необходимо. В Унгария, например, данъчната ставка на корпоративния данък вече е с едноцифрена стойност. имаме време да обмислим реформите и да ги извършим преди да се срине цялата система. Ако се договорим за обща основа, то така може би ще спечелим време. Но така или иначе мисля, че имаме достатъчно време, за да обмислим добре реформите. По първия ви въпрос ще ви дам, може би, пример извън сферата на цифровата економика, тъй като е много трудно да си представи човек този модел по отношение на цифровата економика. Да допуснем, че едно дружество има производствена мощност в страна А, пуска стоките на пазара в извършва маркетинг, извинете, в страна Б и продава стоките си на потребителите в А, Б и С и в А и Б може да има възможност за данъчно облагане, тъй като там се извършва някаква дейност. А ако има остатъчни печалби в добавка към рутинно генерираните такива, то те не би трябвало да бъдат прехвърляни към данъчни обежища. След като веднъж сме разпределили правата за данъчно облагане между държавите, където се извършва рутинна дейност, то нека остатъчните печалби да се третират така, че да е максимално трудно да се манипулират. Едно дружество може да реши къде да разположи производствените си мощности, но не може да реши къде да са потребителите на продуктите му. Остатъчните печалби трябва да бъдат разпределени между отделните държави така, че дружествата да не могат да ги манипулират. Това би било по-приемливо от политическа гледна точка от принципа на местоназначението няма да вземе всичките данъчни приходи страната по местоназначение. Ще отиде известна част от тях и в държавите, където се извършва рутинна дейност. Упоменахте няколко страни Израел, Франция, Унгария, Италия и САЩ. Казахте, че те всички имат някакъв специален инструмент за данъчно облагане на цифровия сектор. Изненадах се, когато казахте, че какъв е контекстът по настоящем в Европейския съюз. Не може ли Европейският съюз да предприеме нещо, за да се наложат някакви стандарти, да се избегне положение, при което държавите членки на своя глава предприемат някакви мерки и се стига до още по-голяма разпокъсаност индивидуалните мерки са по-вредни за економиката в сравнение с мерки на общо европейско равнище. Пример за това е блок Веригата. Европейският съюз би могъл да стандартизира по някакъв начин тези едностранни мерки. Някои от тях се квалифицират като държавна помощ. Има такъв случай в момента в Унгария. Освен това, тези мерки не са разработени в съзвучие с принципите на ОИСР които са насочени към стопанските субекти, от които проистича най-голям риск. Най-голям риск е свързан с посредническите услуги и рекламата. Така че би било добре да има стандартизация. Едновременно с това обаче едностранните мерки, наложени от Европейския съюз, може да се отразят на цялата система, да имат ефекта на ответни мерки. Затова в крайна сметка, според мен, трябва да се намери решение на ниво ОСР в световен мащаб. От името на ЕНП Дърнота Язловецка. Пане Przewodniczący, позволите Państwo, че задам питание в именю... Е, Благодаря, господин председател. Ще задам следния въпрос от името на координатора на НП, който днес лично не може да присъства, за съжаление. Много благодарим за вашите презентации. Един въпрос имам и към представителя на комисията, но също и към господин Вела и госпожа Хаджиска. Цифровите компании в контекста на цифровата економика най-вероятно ще използват данъчните обежища. А какво ще се предприеме на международно равнище, да кажем, в рамките на ОИСР е, или на равнище Г20? Европейската комисия е, първоначално смяташе да се насочи най-вече към е, действията в рамките на международните организации – във връзка с данъчното облагане на цифровата економика. Но ако едностранно се предприемат такива мерки от Европейския съюз, това би могло да навреди на предприятията. Е, имаме, да кажем, подобни предприятия в Польша, които не могат да се сравновават с е, гигантите е, в международен план. Но като имаме предвид данък общ доход и сега цифровия данък, всъщност става дума за двойно облагане на предприятията, което едва ли е от полза за е, е, националните предприятия. Така че въпросът ми към комисията е как може да се избегне едно такова положение, в което е, е действията е, от този тип се отразяват неблагоприятно на националните компании в рамките на Европейския съюз. Да, представителя на комисията все още не е, е тук, така че може би ще трябва да повторите този е, въпрос още веднъж. Аз казах нещичко по този въпрос в моята презентация. Предприятията в Европейския съюз ще бъдат засегнати от, една такава, е, от, от един такъв данък. Особено малките предприятия ще бъдат изправени пред трудности това ще се отрази на конкурентноспособността им, когато става дума за разходи по отношение на рекламата, за възможности за достигане до потребителите. Всъщност препоръчително е не непременно да предпазваме, така да се каже, нашите играчи. За сега той е един, който се очертава като лидер на пазара. Данъчното облагане в този случай е, най-вероятно ще създаде проблеми в развитието на тези предприятия и те няма да бъдат е, така конкурентно способни. Може би е, Джон би желал да добави нещо. Не смятам, че данъкът върху цифровите услуги е добра идея по редица причини. Един такъв данък всъщност е, цели, така да се каже, е, е, изравняване на данъчните условия за предприятията, но също времено това ще бъде един допълнителен данък към останалите данъци, които плащат така и така предприятията. И комисията струва мисля, че се отказва от една такава идея. Евелин Регнер има думата. Да, благодаря. Два въпроса. Първият към професор Вела. Вие е, споменахте за много неща, които ние вече сме определили, е, цифровия текст е, и много други неща, които, е, с които се занимавахме през последната година. Е, и сега ще задам един въпрос, който е по-скоро политически. Е, смятате ли, че Digitex е, е, цифровия данък ще се отрази на взаимоотношенията с САЩ и Вторият ми въпрос е към двамата. Става дума за а, публичното право, за дружественото право, извинете в, според комисията в скоро време предприятията в цялото си стопанско битие ще се нуждаят от специални разрешителни, когато става дума за промени в дружествено-правния статут и то в контекста на цифровизацията. Да, ние знаем, че това е, по принцип е, е, функционира добре. но трябва да имаме предвид два елемента. Първият е мобилността на предприятията и на второ място цифровите изменения. И когато обединим тези два елемента, естествено това ще има правно въздействие от тук нататък, но дали то ще бъде положително или отрицателно по отношение на избягването на данъци, фирмите почтенски фан, фирмите фантоми и така нататък. Как сте за... Какви са вашите заключения в резултат на изследванията и вашите размисли по тази тема? Първо, професор Белов, моля. Ще се опитам да отговаря на вашия въпрос, но ако не успея изцяло, вие ще ми напомните, ако пропусна нещо. Първият въпрос бе политически. Как според нас това ще се отрази на взаимоотношенията е с САЩ? Ще има ли, така да се каже, търговска война в още по-изострена форма. Каква е реакцията на хората в САЩ след въвеждането на тези данъци? знаете, че там по-скоро имаше отрицателна реакция. Да, тук в Европейския съюз нещата са ви съвсем ясни. Що се отнася до БЕПС 2013-2015, знаете, имаше един голям проект във връзка с БЕПС но целта не беше да се преразпределят така, приходите от данъци във връзка с опасността от избягване на данъци, между е, преразпределяне между държавите членки. Как точно да се разпределят, така да се каже, е, приходите от е, данъците? Въпроса е, нали опира до това, в крайна сметка, кой колко получава. Е, какво парче от баницата ще вземе? Е, Вторият въпрос, който зададохте, се свързваше с, така да се каже, кръгообразното развитие на цифровата економика. Съществува ли риск в това отношение? Да дългосрочните решения е, трябва да се опрат на е, редица дефиниции, какво е цифрова услуга, какви са разходите за цифрова услуга, как е, ще може да се извлича печалба от цифровите услуги. Цифровизацията се развива много бързо. Необходими са ни е, много подробни е, указания и насоки за това как може да се е, реализира печалба, как трябва да се действа и от гледна точка на, на законосъобразността с тази печалба и така нататък. Страхувам се, че през следващите години непрекъснато ще се занимаваме с промени в реалността и съответно и в политиката. Благодаря, Нина Гил. Има думата. Да, благодаря, благодаря ви за презентацията. Ние се фокусирахме върху САЩ, тъй като много голяма част от нашите предприятия, а в това число и американски предприятия, са в Китай. И затова ще ви попитам как Китай реагира на предложението на комисията. И освен това ние говорим за данък, който е косвен данък по-скоро. Имаме споразумение с САЩ, за събиране на преките данъци. Така че, може би, ще има голям проблем и по отношение на събирането на данъци, ако се наложи такъв данък. Ние плащаме, когато се налага. ако се преодолее въпроса с събирането на данъците, как, да кажем, големите компании биха могли да се опитат да заобиколят, заобиколят данъчното задължение? Професор Вела има думата. Аз не знае какво какъв може да бъде отговора на Китай? Има нещо интересно, действително. САЩ е във втората група. САЩ желае да предприеме промени в цялата система, а не само по отношение на а, високо цифровизирания бизнес. според мен САЩ се опитва да, да възприема един по-правилен подход, отколкото подхода на някои от отделни държави членки или на комисията в момента. Какъв е проблема с дългосрочните решения? Има редица практически проблеми, но има и един концептуален проблем. Дългосрочното решение се основава на по-малката печалба в случай, е, че е, става дума за увеличаване на стоеността. Това стана ясно от, така да се каже, миналата година през ноември, но въпросът е, е свързан естествено и с начина по който се създаде е, е, виртуалната валута. Но какво, става създа... какво означава създаване на стойност? Ние ще трябва да отговорим най-вече на тези въпроси, преди да предприемем някакви е, практически мерки във връзка, да кажем, с прилагането на някакъв данък. Принципът е, е, за сега все още е по-скоро неизвестна величина. Ние не знаем как ще се отрази прилагането на този принцип. Можем да го проследим по различни направления на стопанската дейност. Мисля, че естествено практическото изпълнение или прилагане е много важно, но изобщо целият принцип във връзка с практическото изпълнение или прилагане ми се струва голямо предизвикателство. За Китай бих казала, че е, те са в цифрова е, изолация, за, е, така както и в Русия из, наблюдаваме това явление отчасти, но там то е особено силно изразено. Така че е, ще видим какви ще бъдат мерките и тогава вече можем да разговаряме отново за това, след като знаем нещо повече. Вие знаете, че в крайна сметка понякога става дума за изключения от правилото и дори когато става дума за иновативни мерки във връзка с избягване на данъците, се създават някакви структури. Данъчната администрация има обаче големи проблеми именно да проследи всичко това, което се случва в цифровия сектор. Още един въпрос от Данута Шовецка е НП. Във вашето представене обърнахте внимание на факта, че в момента е, е назряло времето за промяна на цялата данъчната система. Какво според вас е разумното, което би трябвало да се направи? Каква, какви данъци трябва да се плащат, може би, на принципа на местоприбиваване или на принципа на местоназначение? Ако говорим за местоназначение, е, където, е, е, да кажем, данъците са по-високи, тогава потребителя най-вероятно няма да плаща. Говор... Или оператора. Тогава няма да говорим изобщо за данъчно облагане. Очевидно ще става дума за избягване по-скоро на данъчното бреме. Професор Вела. А, може би не съм бил достатъчно ясен. Данъкът ще се налага в страната на пребиваване. Това ще бъде, така да се каже, стандартния подход. Вие е, говорите за някои отделни случаи Дали данъците е, ще се освояват, така да се каже, от е, работниците или е, от съдружниците, собствениците на дялове и така нататък. А... Но ние не знаем в крайна сметка как точно ще се решат нещата на практика. За момента при всички положения става дума за облагане на данъчно задължени лица. Значи това може да бъде или работника, или потребителя ако решите да наложите е, данъци на е, компаниите, на предприятията, нещата ще се осложнят, е, защото вие знаете, че предприятията по принцип не обичат да плащат е, данъци и когато се плащат данъци, ето това се отразява по, при всички положения на работниците, на е, трудовото възнаграждение и така нататък. Как? въвеждане на данък ще се отрази в крайна сметка на бизнеса и на всички участници в стопанския живот. Това все още не мога да ви кажа, тъй като продължаваме да изследваме тези въпроси. Но, както ви казах, при всички положения данъка очевидно ще се разпредели между работници, потребители, съдружници в компанията и така нататък. Кой е, плаща в крайна сметка <laughs> крайните разходи от корпоративния данък? Е, е, това действително е интересен въпрос. Но тук нещата с денъчното облагане на фирмите опира и до конкурентно способността, до конкуренцията. Ние знаем, че данък общ доход на практика се загубва в системата. Ако се наложи цифровия данък, ще трябва да премислим и този аспект. То едни завишени данъчни задължения, как ще се удължат, отрецат на дистрибуцията, на разпространението е, на другите видове е, данъци, е, данък общ доход, данък печалби и така нататък. През 2017 Европейския съюз въведе, така да се каже, една, макар и минимална ставка за корпорация корпоративната печалба. И на практика така се получи едно сближаване на ЕС и САЩ. Данъчните системи се сближиха. в Европейския съюз, в крайна сметка, може би ще се стигне до една, един данък, корпоративен данък, който ще се приближи много до ставката в САЩ. Issues where um, you know, the, the public... Данъчната тежест, естествено, е нещо е, много вълнуващо. Вие знаете, че е, имаме различни е, данъчни ставки, имаме е, и различен подход по отношение на е, облагането. В някакъв случай имаме и забрани. Но е, въпросът е на каква основа се определя данъчната ставка е, и как ще се отрази на потребители, на работещи. Е, и когато говорим за работещи, кои е, работещи? Тези, които получават е, бонусите, е, премиите или така, дребните хорица с много скромни доходи. Естествено, много хубаво е да чуем и мнението на комисията във връзка с реформата на данъците върху цифровите услуги. Действително, когато говорим за данъците, трябва да мислим и за ефективност, не само за нашите предприятия тук на място, но и за данъците, които те ще трябва да плащат в случаите, в които поддържат търговски взаимоотношения или действат, да кажем, в САЩ. Може би там ще плащат дори по-високи данъци. Или по-низки. Това е проблем, по който трябва да се работи. Ако възприемете системата за на принципа на местонахождение, тогава а, много често ще има случаи на а, прехвърляне на стопанска дейност, на изместване на седалище а, или на филиал, или е, една част от е, компанията, да кажем, ще остане на, е, в една държава, после друга част, е, към която ще се прехвърля. Е, част от сумата ще бъде в друга държава, за, в зависимост от е, данъчното бреме тук или там. Е, понякога е, разликите са доста големи. 35% е нещо, което естествено цифровия сектор ще се опитва да избягва но същевременно става дума отново за стойността, за създаването на стойността. И това е дискусията в момента в САЩ. Една дискусия, която ние водим и тук в Европейския съюз. Така че ще трябва по някакъв начин да ограничим все пак процентите. Да, благодаря много. Благодаря ви за вашето участие и сега преминаваме към последната част от днешното заседание. Поздравявам представителя на комисията. След две минути, точно за да направим смяната на основните оратори, ще започнем с разговора с представителя на комисията. Благодаря.

Okay. Добре. Мисля, че сме готови да пристъпим към последната част от е, днешното ни заседание. Много важна презентация на Европейската комисия по въпросите на агресивното данъчно планиране в контекста на европейския семестър. Благодаря отново на Европейската комисия и на Валери Морталиер – той ще има думата сега за своето, е, своята презентация. След това ще имате възможност е, да му зададете въпроси. Имате думата. Добър ден, господин председателю, уважаеми депутати. За мен е удоволствие, че отново съм тук в такс 3, е, за да участвам в този семинар – и бих искал най-напред да ви благодаря за проявеният интерес, както и за подкрепата, която вашата комисия оказва на работата на Европейската комисия. Ние споделяме виждането, че е необходимо да се предприемат действия на базата на анализ, на доказателства, на данни и солидно разбиране за последиците. И това е целта на днешната ни среща. С удоволствие ще ви запозная с нашите констатации в областта на агресивното данъчно планиране. Борбата срещу избягването на плащането на данъци и данъчните измами са в центъра на вниманието, тъй като те подкопават конкурентоспособността на компаниите, също подкопават националните приходи, много милиарди се губят е, като приходи, което означава по-малко пари за финансиране на обществените е, услуги. Също това поставя по-силен е, натиск върху лицата, които спазват правилата. Подкопава и доверието към Съюза в очите на гражданите и на трети държави, от които се изисква да действат честно. Ние работим по различни допълващи се канали, за да може да се постигне справедливо данъчно облагане. Но всичко това е на базата на солиден анализ и за това искаме да разберем как действа агресивното данъчно планиране. Възложихме три проучвания. Първо, за структурата на агресивното данъчно планиране беше публикувано в началото на 2013. Там се разглежда каква е основната структура на агресивното данъчно планиране и националните правила, които, когато се комбина... комбинират, улесняват подобни структури. Беше създадена аналитична рамка чрез това проучване, за да се види как се създават тези схеми. Освен това беше предоставена много конкретна информация по страни. За всяка страна ние получихме информация за вътрешните правила, които могат да се прилагат. Целта на второто проучване, което беше проуч... публикувано през октомври 2016, е да разбим как агресивното данъчно планиране се отразява на компаниите, които участват в подобни схеми. Прави се съпоставка между ефективната данъчна ставка, която би била плащана от дружествата при наличие на агресивно данъчно планиране и при отсъствието на такова. Освен това се разгледат и различни структури, чрез които дружествата свеждат на практика до нула своите задължения за плащане на данъци. През март тази година беше публикувано третото проучване, което посочва каква е релевантността на агресивното данъчно планиране. И искам да се спрем на това трето проучване. Чрез него ние искахме да постигнем по-добро разбиране за експозицията на държавите членки на агресивно данъчно платиране, като се прави правна оценка и на економическите елементи. Въпросът за нас беше следният дали имаме економически доказателства, че данъчните норми в дадена страна на практика се използват за целите на агресивното данъчно планиране. Ние тръгнахме в това проучване от същите структури, които бяха идентифицирани, три основни канала, а, именно прехвърляне да, данъчно на задължение – и други. Бяха определени съответни показатели на ниво държава или на ниво дружество. За държавите това може да бъдат авторски е, права или пък е, конкретно облагане на дадена компания. Тези показатели могат да бъдат общи или специфични. С други думи, те могат е, да посочат какво е общото експониране на държавата на агресивно данъчно планиране или на конкретни канали на такова планиране. Нивото на преките чуждестранни инвестиции може да покаже, например, каква е общата експозиция на агресивно данъчно планиране, а нивото а, на плащане на хонорари за авторско а, право може да посочи какво е влиянието на, на нематериалните активи, тяхното облагане. Освен това, се разглежда и конкретната информация за дружествата. Първото предизвикателство на такова проучване е, че агресивното данъчно планиране е невидимо, т.е. няма пряк показател за такова планиране нито пък има показател, който да показва, че действително става дума за агресивно данъчно планиране. За да установим ефекта от агресивното данъчно планиране, трябва да разчитаме на косвени мерки, базирани на доказателства. Връщайки се на примера с преките чужестранни инвестиции, подобен бен показател може да включва реални инвестиции, както и инвестиции, които са резултат от данъчно планиране. Има два основни аспекта в това отношение. Първо, за всеки показател проучването а, посочва какви са основите, на които се базира дадената методология. Посочват се крайните данни, които показват каква е уязвимостта на агресивно данъчно планиране. Второ, поручването разчита на множество економически показатели, макроданни, както и данни на равнище дружество. взете заедно, те създават е, достатъчна информация, която доказва дали има агресивно данъчно планиране или не. Близо 40 са показателите, които е, предлагат е, такъв набор от доказателства. Друго предизвикателство е свързано с наличието на данните при проучването. Достъпа до такива данни понякога се оказва трудно, особено за конкретни данни за дружествата. Освен това, искахме това проучване да разчита на публично налична информация, за да има последователност на ниво държави и освен това да може да се съпоставя с течение на времето. Подбора на показателите зависеше голяма степен от наличието на данни и тълкуването на констатациите отчита този факт. Данъчните данни, например, са на разположение едва след 20-24 месеца, докато нашето проучване обхваща проучването от 2015, нови данни за 2016 и такива за 2017 не показват съществени промени в сравнение с констатациите, които сме направили. Отново разчитайки на множество показатели, ние направихме изключения относно селективните данни. И така, защо са интересни резултатите от това проучване? Първо, то посочва какви са економическите показатели за агресивно данъчно планиране не само разглежда експозицията като цяло, но експозиция на агресивно данъчно планиране чрез конкретни канали. На трето място се предлага значителна база данни от показатели за всички държави членки. Този набор от данни от трите проучвания се използва за работата ни по европейския семестър, тъй като ни дават правни и економически показатели, които посочват какви са конкретните предизвикателства пред държавите по отношение на агресивното данъчно планиране. Този анализ беше допълнен от препоръките по държави. Освен това, ние разчитаме на непрекъснатия диалог с държавите членки, включително посещение на място за установяване на фактите. Ние сме направили контрол върху данъчните системи, ефекта върху агресивното данъчно планиране в държавите членки. Ние изготвихме няколко доклада по страни, публикувани през март 2018 година. Освен това, сега в момента съветът обсъжда актуални препоръки. От публикацията през март комисията предприе диалог с всички държави членки, където имахме някои безпокойства, свързани с данъчното планиране. Белгия, Кипър, Малта, Нидерландия и други. Ние ще следим допълнително ситуацията в тези държави като част от европейския семестър. Вече сме постигнали значителен напредък в борбата срещу агресивното данъчно планиране. Наближаваме финала. Добрата а, основа, която имаме, ни позволява да направим анализ на ситуацията в държавите членки, да се допълни законодателството, което е прието и което се прилага в момента от държавите членки. Заедно с колегите ние с удоволствие ще отговорим на ваши въпроси, ако имате такива по въпросите, които бяха засегнати. Благодаря ви, господин Мутарлие. Преминаваме към въпросите. Като съдокладчик ще започна аз с първия въпрос, но най-напред аз съм работил по тази тема за борба срещу агресивното данъчно планиране и укриването на данъци от години. Мисля, че комисията върши много добра работа. Тя предлага добри, приложими решения, за което ви благодаря. Надявам се да можем да кажем същото и за съвета, но все още това не е възможно, тъй като има някои открити въпроси. Във вашето въведение ви казахте, че вътрешният процес в Европейския съюз е много важен за конкурентоспособността, за приходите на държавите членки и прочее, както и за доверието на списъците, които включваме трети държави. Затова трябва да имаме ясна картина в държавите членки и в Европейския съюз като цяло, какво може да се направи, за да се премахне агресивното данъчно планиране – защото иначе на нас няма да се гледа като на надежна страна. Така, въпросът ми е следният. Доста от държавите членки са изправени пред два основни въпроса, които трябва да разрешат. Липсата на ефективен данък за облагане при източника и въпроса доста щедрите данъчни споразумения между Европейския съюз и трети държави и така какъв напредък е постигнат в държавите членки, където няма достатъчно ефективно събиране на данък при източника. Ирландия, Кипър, Люксембург, Малта и Нидерландия бяха упоменати. Очаквате ли тези препоръки да бъдат повдигнати отново следващата година или пък ще се реши този въпрос? Втория ми въпрос за двустранните данъчни договори. Можете ли да ни предоставите информация за минимални гаранции, които да гарантират, че примерът на една данъчна юрисдикция може да послучи като основа за извършване на, на промяна в това отношение в целия Европейски съюз. Така че сега, моля ви за отговора. Благодаря за вашите въпроси. За тях стои и въпросът с това какво правим с партньорите. Ние имаме единен пазар, искаме да запазим свободите в него, както и способността за свободно движение на капитал, право на установяване и прочее. Въпросът за плащанията, т.е. печалби да напускат европейския пазар без да бъдат облагани – е въпрос, който се поставя многократно по различни поводи. Знаете, че отдавна обсъждаме при разглеждане на директивата за лихвите и за авторските хонорари, тъй като е трудно да се постигне съгласие, консенсус за въвеждане в системата на право за минимално ефективно данъчно облагане и да се поражда изискване за данъчно облагане само в този случай, за да не напускане облаган Европейския съюз. Разбира се, водим и дискусия за насрещни мерки срещу юрисдикции, които не оказват съдействие. И така въпроса за минимално ефективно данъчно облагане се обсъжда. Държавите членки имат сериозни затруднения да сближат позициите си по него. Това е въпрос, който се обсъжда непрекъснато. И считам, че се намираме на етап, когато през 2019 година от нас ще се изисква да направим оценка на законодателството, прието отдавна, като а, АПА. Ние ще го направим, тъй като все още вярваме, че един по-координиран подход за управление на отношенията ни с останалия свят, свързано с Плащане насочени навън и удържането на данък при източника е изключително важен въпрос. Ние искаме да отслабим напрежението върху вътрешните свободи, нещо, което е изключително важно. От гледна точка на комисията, ние винаги ще участваме или чрез законодателни дискусии, или чрез етичния кодекс или общоевропейския списък, да налагаме изисквания за набиране на решения. Чрез европейския семестър се опитваме да постигнем това. Що се отнася до двустранните данъчни договори на държавите членки, това е въпрос, по който държавите членки много държат на суверенитета си. Те договарят сами тези двустранни данъчни договори и те не гледат с добро око тогава, когато искаме да се намерим в те, намесим в тези а, разговори. Например, препоръката, която отправихме а, в рамките на цифровия пакет, а, където комисията предлага определени неща, но няма промяна в мнението на държавите членки към момента. И в момента аз не виждам особено много възможности да се промени ситуацията. Що се отнася до тези договори за избягване на двойно данъчно облагане. Последното, което казахте, е ясно, но може би комисията ще излезе с някои насоки за да помогне на държавите членки да сключват оптимални договори за избягване на двойното данъчно облагане. Сега давам думата на представителя на НП. Данута Язловецка има думата. Благодаря. Аз говоря от името на господин Русати, който е мой колега от НП. Има много, което остава да се направи по изпълнение на препоръките по страни. Комисията иска твърде много в рамките на европейския семестър и това е причината. Първоначално ставаше дума за упростяване, но тази сложност е на лице, въпреки че има намаляване на сложността. Ние искаме да се подобри ефикасността на семестъра. Вие говорихте за агресивното данъчно планиране. Нещата се осложняват много, според мен, тъй като се удължава списъка от необходимите действия, които трябва да бъдат предприяти. Как това се вписва в идеята за упростяване? Много от държавите членки искат да приложат препоръките на държавите членки, но ако те не са задължителни, как това ще се отрази? Защо трябва да се обременява толкова много европейския семестър, след като резултатът може да бъде доста скромен? Благодаря ви за поставения въпрос. Действително, комисията възприе един подход, целта на който е да насочи препоръките в рамките на семестъра, за да се избягне дълъг списък от препоръки, да се концентрира върху тези, които са най-важните, като се има предвид целите на семестъра, а именно да се координира економическата политика на национално ниво, за да се постигне по-добро сближаване и за да има по-голяма конкурентоспособност в Европа. Така че данъчното облагане винаги е било в а, а, въпрос, който се разисква в рамките на семестър от самото начало. Фискалната система, реформите в тази система на държавите членки се разглеждат. А, Целта е да се допринесе за растеж е, и заетост, е, да се гарантира повече справедливост, да се намали неравенството, да се борим е, по-ефикасно срещу избягването на данъци и укриването на данъци. И така всяка година, когато се разглеждат приоритетите в препоръките, комисията поставя най-важните въпроси – и тази година това бяха въпроси, които не са разгледани на национално ниво, защото това се отразява на целия Европейски съюз и най-вече в еврозоната. Ето защо за първата година, за първ път комисията предлага и съвета прие една препоръка за еврозоната относно за агресивното данъчно планиране. Някои от държавите членки реагират. Имаме много ползотворен диалог с някои от тях, които разбраха какъв е интереса им да се изпълнят е, инициативите на европейско ниво, например законодателните инициативи, е, и да се включат е, и национални мерки по същество. Ние имаме много добър диалог с Белгия, например, относно мерките, които се предприемат. Имахме положителен диалог с Нидерландия, която е, е в период на реформа на законодателството. Също да се облага при източника приходите по дивиденти преди да напуснат територията на Съюза. Ние използваме всичко това като инструмент, за да настояваме да се изпълнят реформите, на които е необходимо на ниво Европейския съюз. Препоръките или ориентациите са резултат от един дълъг процес на диалог и обмен на мнения с държавите членки. Благодаря ви. Следващият въпрос е от групата на социалистите и демократите. Господин Регоятон, благодаря, господин председател. Благодаря ви за цялата информация, която ни дадохте. Осъзнавам, че през изминалите години комисията работи изключително усилено, Осъзнавам също, че и при упражняването на правомощията си се натъквахме на трудности спрямо съвета. Оценявам всички усилия положени от вашата генерална дирекция и от комисар Московиси. Южноевропейските държави в последния доклад по европейското полугодие са обвинени в агресивно данъчно планиране. Важно е да се отчете, според мен, този факт. От друга страна, важно е, че препоръките на комисията се отправят към държави, където има нужда от структурни реформи. Така комисията оказва много значително въздействие върху реформите в публичния сектор и структурните реформи в редица държави. За съжаление, в немалко страни Европа не се ползва с добра репутация. Европейският съюз се свързва с поставянето на изисквания. Това е така, защото докладът на комисията оказва много силно въздействие върху живота на хората. А в областта на данъчното облагане не би ли трябвало да отидем малко по-далеч? Комисията излиза с съвети и препоръки, които едновременно с това могат да се разглеждат и като много строги изисквания в редица чувствителни области, като например заетостта. А в Европа в момента има тревожност в обществото във връзка с агресивното данъчно планиране и други явления. Не би ли трябвало за това да отидем малко по-далеч? Не би ли трябвало комисията да излиза с малко по-строги изисквания спрямо онези държави, където се прилагат несправедливи политики на данъчно облагане. Все пак и до това опират всъщност нещата. Действа единният пазар. Още една минута, господин председател. Комисията вече е задействала някои мерки, които високо оценявам, като например задължение за информиране за данъчните постановления данъчните постановления, издадени в една държава, следва да бъдат докладвани в съседна държава. Освен това, нези, които, дружества, които имат над 75 милиона оборот, следва да докладват по страни. Предвиждат се също така и мерки за избягване на трансферното ценообразуване, както и за борба срещу агресивното данъчно планиране. Моите уважения към комисията за всичко това, но в рамките на европейското полугодие взема ли се предвид спазването на тези изисквания? Това бяха двата ми въпроса. Извинявайте, че бях толкова пространствен. Благодаря ви. Благодаря за това, което казахте, за това, че отчетате а, работата на комисията, на енергията и ангажираността на комисаря Московиси. Считам, че нашия единен пазар, държавите членки и гражданите изискват от нас да сме решителни и да използваме всички инструменти, които са наш, наше разположение, за да наложим данъчна справедливост и всеки да допринася подобаващо се на, за обществените финанси, което да стимулира растежа и прочее. Необходимо е да бъдем активни като комисия, заедно а, с вашата подкрепа при използването на всички тези инструменти. Разбира се, има а, доста инициативи, които бяха предприяти за подобряване на прозрачността относно изпълнението в държавите членки. А, също чрез директивата АТА осъществяваме също наблюдение върху контролираните чуждестранни дружества, режима за а, хибридните структури и прочие. Тоест има доста законодателни актове, които а, са общи за Съюза. Те са предложени от комисията, но без политическият натиск от Европейския парламент и без волята на държавите членки за транспонирането на това законодателство, това няма да е възможно. Така че ние всички заедно можем да се гордеем с постигнато относно кодекса на поведение. Това е, е също важен инструмент. Мисля, че реформата беше успешна. също използването на патентните аспекти, които също в някои случаи създават възможности за агресивно данъчно планиране. И така нещата трябва да се обясняват на гражданите, за да отговорим на тяхното усещане, че има данъчна несправедливост. Има множество препоръки много съображения в рамките на европейския семестър, свързани с данъчното облагане. Днес ние говорим а, за агресивното данъчно планиране, но за да отговори на въпроса ви, изпращането на препоръки за корекции в данъчното облагане, за гарантиране на повече социална справедливост. Това се включва в препоръките. 12 страни, от тях се иска да обърнат повече внимание чрез данъчното облагане да подкрепят заетостта. Има 4 държави, за да се гарантира повече инвестиции чрез използването на каналите на данъчното облагане. Някои държави се справят добре с борбата срещу изпирането на пари. Става дума за 12 държави, но има цял набор от препоръки и стимули, които целят да се отговори на потребностите за повече конкурентоспособност, но и за постигане на по-голяма данъчна справедливост и към данъчни системи, които целят да намалят разликите и да постигнат по-голямо равенство между гражданите. Разбира се, могат да се подобрят много неща, могат да бъдат доразвити. Ние отправяме много силно послание. То е важно сега, ще бъде още по-важно в рамките на европейската предизборна кампания следващата година, че на ниво Европейския съюз равноправно данъчно облагане, което отчита различните национални преференции, което обаче преследва структурни е, цели за подобряване на економическото развитие е, е нещо положително за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря на комисията. Благодаря на господин Мотерлие, благодаря на колегите, които работят в това отношение. Нямаме повече въпроси, затова бих искал да заключим по днешната ни работа. Искам да благодаря на нашите гости. Ще се запознаем с проучването. Това изслушване показва, че има много възможности и предизвикателства в сферата на данъчното облагане за борба срещу изпирането на пари. Има бързи развития. Това изисква инструменти, които да са по-адаптивни към промените и трябва да видим какво можем да направим заедно относно цифровизацията и блок веригите. Това са въпроси, които ще бъдат обсъждани допълнително в нашата комисия. Искам да напомня, че нашата комисия ще има изслушване по облагането на цифровите услуги на 10 септември, вероятно в присъствието на министри на финансите от държави членки на Съюза, така че ще бъде много интересно. И като отчитам препоръките на комисията ПАНА, която съжалява, че списъкът на данъчните обежища, изготвен от Съюза, се фокусира върху държави извън Съюза, за мен беше удоволствие да чуя, че комисията признава, че съществуват вредни данъчни практики в Съюза и че ще бъдат предприяти мерки в това отношение в рамките на европейския семестър, за да бъде защитен единия пазар, както беше подчертано многократно. Искам да благодаря на аудиторията, искам да благодаря и на приводачите за отличната им работа днес. Благодаря на всички. С това приключваме този семинар. Благодаря ви.